Валдемар Томашевски ще бъде заместен от госпожа Изабела Лера Клоч е, в ГУЕ. Е, от ГУЕ госпожа Мартина Михелс е, е заменена от уважаваната ни колега Пападимолис. Там е, виждаме и а, всъщност не, никой не е замества, тя е тук, информацията е била погрешна и а, Джеймс Гленци ще бъде представен от господин Мейтън Гил. И така, сега стигаме до избор на председател. Преди това бих искал на всеки, който ще е, гласуват, да припомня, че на всички, които ще гласуват, е, трябва да имат е, картите за гласуване. Тези, които ги нямат, би трябвало много бързо да, да, се ги, да ги получат. На третия етаж в дясно има карти. Тези докато е, проверим дали всички имат карти, да видим дали имаме кворум. 11 е, е, члена са необходими, кворум, е, кворум имаме, така че можем да пристъпим към е, избор. Първото, което ще направя, е да попитам дали имате предложение за председател на комисията. Госпожа Крель. Имаме проблем, проблем с една от машините за гласуване. Е, Някакси картата не, не влиза, изглежда и чисто технически проблема. Може, е, може би е добре да опитайте да смени, ако смените мястото си. Да, така работи, така функционира, всичко е наред. И така, да помоля Гуе да предложат е, кандидатите. Аз предлагам господин Самарджиев за председател на тази комисия е, за новите е, новоизбраните. Ще кажа, че Омарджи е, беше заместник председател на тази комисия по време на предишната комисия. Той е от Реунион и следователно отстоява кохезионната политика много енергично. да помоля господин Омарджи омърже да е, е, каже дали приема кандидатурата си. Да, разбира се, приемам, е, съгласен съм. Е, значи, вие сте е, редовния е, член е, и е, сте дали декларация, подали декларация за финансови интерес, е, имуществено състояние и е, информацията е, е, е съответно е подадена, така че отговаря ваша кандидатура на всичките е, изисквания, формални изисквания. Други кандидатури има ли? Е, не. Е, в такъв случай да приемем, да гласуваме с акламации, с ръкопляскане, ако нямате друго предложение или друго решение, да изберем да, господин Омарджи за председател на тази комисия с ръкопляскания. Ich möchte dem Kollegen von Herzen gratulieren. Поздравявам най-сърдечно колегата, желая му всичко най-хубаво успех и му отстъпвам мястото на председателстващ заседанието на комисията. Je veux tout d'abord euh, féliciter chaque... Бих искал да поздравя всички от вас за този избор и да ви благодаря за това, че сте избрали комисията Реджи. Това е една важна комисия за регионалното развитие, която отговаря за е, кохезионната политика и която всъщност отговаря и за е, солидарността това е една от основните идеи и ценности в Европейския съюз. Аз се надявам, че мога да разчитам на подкрепата ви. На свой ред искам да ви уверя, че ще се вслушвам в мнението на всеки от вас в, и се надявам, че ще отговоря на очакванията ви, поемайки отговорността, която сте ми, отговорния пост, който сте ми поверили сега да е, за, следваме е, мисля, че можем да следваме традицията на едно добро сътрудничество с Европейската комисия от предишния мандат. Е, едно добро сътрудничество имахме с комисаря Крето в но разбира се, трябва да е, бързо да се конституираме и да започнем е, отново работата си. Е, би трябвало е, така доста енергично да действаме от тук нататък, защото в, след 15 минути трябва да напуснем залата. Сега да преминем към избора на първия заместник-председател. Заместниците са е, обявени, няма да се връщам на тях. Има ли нови номинации, нови кандидатури? Е, не виждам. Така че аз призовавам да гласуваме за... Призовавам да обявим кандидатурата на първия заместник-председател. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към вашето приветствие, към всички колеги, и преизбраните и новите ни колеги. Поздравление и на вас за важния пост, който поемате. За мен е чест да предложа господин Кшиштоф Хетман за първи заместник председател на комисията Речи. Той е, е доказал своите възможности като е, заместник-председател. Освен това, е, той е бил държавен секретар по регионалното развитие и се е занимавал с въпросите на регионално развитие в целия си професионален живот. Смятам, че ще свърши чудесна работа и призовавам колегите от различните групи да гласуват за него. Благодаря. Има ли други кандидатури? Не виждам добре, според е, същата процедура, мисля, че можем да можем да да е, гласуваме с ръкопляскания. И разбира се, ако колегата Етман е, е съгласен с номинацията. Съгласен съм. Чудесно. и моля ви да е, дойдете, да вземете мястото си е, при мен на трибуната. Временният е, изпълняващия председател, председател ви, председателстващия ви припомни процедурата и основанията, член 213 на, от регламента. Знаете какви са изискванията. Трябва да има баланс между мъже и жени и е, не всички членове трябва да са от същата е, е, държава членка. Сега имаме номинации, но е, съществува риска да не сме спазили е, баланса между половете и е, би трябвало, следвайки тази политика, да изберем втори, трети и четвъртия заместник-председател, в рамките на следващото ни заседание на, на Реджи, което, ще озна, което означава евентуално 22 юли. Тогава наистина ще гласуваме за окончателния състав на нашето бюро, което сега се състои от колегата Етман и, Хетман и аз. С това изчерпваме дневния ред за днес. Благодаря. Моля ви е, за извинение за това, че се опитвам сега да е, да е, оспоря желанието, което току-що направихте. Аз също най-сърдечно ви поздравявам за избирането ви от името на нашата група, но мисля, че втория и третия, втория и третия заместник председател можем да изберем днес няма критерии, които да попречат е, на избора на тези двама заместник-председатели. Така ще помоля е, следователно, ще помоля следователно да продължим още малко избора. Е, добре, давам думата на координатора на групата. Благодаря, господин председател. Поздравления. Аз също ще помоля да продължим с избора. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че ако отложим от момента, на който сме сега, имаме повече възможности да маневрираме и да намерим най-добрите кандидати, които отговарят на всичките изисквания на правилника отговорността да е, имаме едно балансирано бюро по отношение мъже-жени е в интерес на всички, не само на НП, така че аз настоявам и моля да отложим избора за, след... за по-късен етап. Благодаря. Е, <clears throat> come gruppo ID Identità e Democrazia, come quarto vicepresidente, noi abbiamo presentato l'onorevole Donato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 нашето бюро да е съставено само от мъже, според кандидатурите, които са представени. А знаете, че бюрото ни трябва да бъде прието на председателския съвет окончателно. И в крайна сметка, ако продължим гласуването тази, не след обед, рискуваме да бъде отхвърлен нашия избор познавам, е, знае за отношенията между различни политически групи. Вътре в е, е, има време, им, има достатъчно време да се намери решение вътре в политическите групи и би трябвало наистина да задълбочим дебата вътре в политическите групи. Но аз ще ви моля да не да не избързваме е, и да не е, натоварваме с прекален риск гласуването тази, е, този, днес след обед, е, да рискуваме той да бъде отхвърлен е, и да, да предложим и да гласуваме бюро, което в крайна сметка ще бъде отхвърлено. Предвид е, бъдещата ни, бъдещето ни добро сътрудничество в следващите 5 години, аз оттеглям предложението си и съм съгласна с това, което вие предлагате като действие от тук нататък. Благодаря ти, Констанс. Така, отчитам оценявам жеста и е хубаво, че намерихме решение бързо. Сега ще дам думата на колега и ще приключим заседанието. Аз всъщност бих искал да гласуваме за втори и трети кандидат, за трети и четвърти кандидат тук. И повтарям, имаме кандидат жена. Избрахме с овации председателя и първия заместник председател. Не виждам защо по същия начин не могат да бъдат избрани трети и четвъртия заместни, заместници с акламации. Мисля, че бях доста ясен и мисля, че нашия сеанс приключи. Ще се видим отново на 22